Um, dear colleagues, uh, we'll get started. I'm sorry, I didn't realize it was uh, 11.25. Уважаеми колеги, нека да започнем. Вече 11.25. Е благодаря на всички, които са тук. След това ще има и гласуване. Благодаря ви много, че сте тук. Да, малко особена сутрин по отношение на броя колеги, които успяха да се добрат. Сега ще чуем презентация на Европейския координатор за борба срещу трафика на хора. Много се радвам, че тук сред нас са представителите на Комисията по правата на жените и че се председателстваме с заместник председателката на Комисията по правата на на жените. За първи път ни се случва да се председателстваме заседание. И така, колеги, Европейската стратегия за елиминирането на трафика на хора е основен инструмент за разработване и координиране на европейски действия в тази област. И в предходни резолюции на двете комисии сме се спирали на особено уязвимото положение на търсещи и убежище иммигранти мигранти по отношение на трафика на хора и че трябва да се обърне особено внимание на трафика на жени, деца и други уязвими групи. И в тези резолюции винаги сме настоявани за, задълбочено, за увеличение сътрудничеството и координацията на усилията между държавите членки. И днес ще говорим за конкретните усилия за засилване на усилията на Европейския съюз за борба срещу трафика на хора. Преди да дам думата на координатора за борба срещу трафика на хора, първо ще дам думата на, на председателката, заместник председателката от комисията ФЕМ. Благодаря, Клод. Както той каза, за първи път се председателстваме заедно. И двамата сме представители избрали, избрани от Лондон, нещо, което е много добра причина да работим заедно по темата трафик. Защото тази тема е, е, е важна за Лондон. Лондон бидейки една от дестинациите и винаги съм се вълнувала много от тази тема, както и Клод, на темата за трафика на хора. Но в Комисията по правата на жените се занимаваме особено съсредоточено с тази тема, защото най-големия брой хора, подлежащи на трафик, са млади жени, които се трафикират за проституция. И така, много се радвам, че можем да работим съвместно по тази обмяна на мнения. Европейската комисия подчертава значението на трафика и факта, че има много повече жертви, отколкото тези, които са официално регистрирани и най-голямата част от тях са момичета и жени, трафикирани за сексуална експлуатация. Нещо, което по някой път не бива видяно, когато говорим за трафика на хора. И този факт, че става дума основно за млади жени и че става дума основно за сексуална експлуатация, трябва да бъдат отразени в плана за действие за борба срещу трафика на хора и мерките за борба срещу експлуатацията. Много се радвам, че мога да дам думата на госпожа Василиадо, европейски координатор за борба срещу трафика на хора, която е, е работила много обширно по темата и която ще ни представи Европейската стратегия на Европейската комисия за елиминиране на трафика на хора и допълнителни конкретни действия. Благодаря много на, и на двете парламентарни комисии за поканата да присъствам тук днес. Европейският парламент винаги е бил важен съюзник – и е показвал сериозен ангажимент към борбата срещу трафика през последните години. Европейската стратегия за елиминиране на трафика за период 2012-2016 година вече е проведена и заданните в нея цели са постигнати. От тук нататък а, имаме нов а, социополитически контекст, който анализирахме и сме излезли с конкретни приоритети и действия за на, идущия период. Тоест, това не е стратегия сама по себе си, но това са много амбициозни цели, които ще координират работата ни. Представили сме тези приоритети пред държавите членки в различни форми, както и през гражданското общество и сме получили множество положителни коментари, така че благодаря на всички, които участваха в работата по темата. Основният елемент тук е превенцията, защото според нас всичко останало е вече твърде късно за жертвите на каквато и е да било експлоатация. И за това това е основната ни цел. Това е и основното в директива от, за трафика от 2011 година, а именно, че превентивните мерки са от основно значение. Трафика е изключително печеливша форма на организирана престъпност. Същевременно това е, е много тежко нарушение на правата на човека така както са разписани те в Харта за правата на човека. И е, затова това престъпление трябва да е преметна действия в много области на политиката. Трябва да бъде взето предвид и е, в оценката на Европол за 2017 година се а, разглежда а, трафика на хора като а, все още представляващо основна заплаха за Европейския съюз. Темата е включена в множество теми е, на Европейската комисия, включително дневния ред за миграцията и за сигурността, както и развитието, заетостта, хуманитарната помощ. А сега ще се спра по-конкретно на, на обосновката на нашите действия. Председателят на комисията Либе вече спомена връзките с миграцията. Трафикът обаче не е, е, е типично миграционен, е, миграционно свързано явление. Всъщност две трети от трафика идват от е, евро... страни от Европейския съюз. Това показват и данните от Еврострат и от други е, агенции. През 2016 година Международната организация по миграция е идентифицирал 11 000 момичета и жени, които са пристигнали от Нигерия през Либия в Рим. От тях 80% са били е, жертви на трафик за сексуална експлоатация. 9000 момичета и жени само от една страна, само по един маршрут от Нигерия през Либия към Рим и само за една година. И ако изчислим печалбите, които се осъществяват от трафикантите за една година, помислете си 9000 жертви, помислете си 10, 20 до 30 клиента дневно, от 5 до 90 евро на злоупотреба. Това са близо половин милиард евро тран, транзакции за трафикантите, без да се вземат предвид и легалните печалби на легални бизнес начинания. Защо? Ами 9000 момичета и жени е, все някъде се хранят, все някъде трябва да спят, трябва да пътуват и прочие много хора са наясно, че това е точно така. Тези момичета и тези жени са видими. И според нас трябва да се действа във всички е, брънки на веригата на трафика. 12-годишно момиче от едно село в Нигерия се озова в Брюксел. Помислете си само колко много участници има това престъпление, колко много а, престъпници и след това колко много хора се срещат с тези жертви по един или друг начин. Комисията а, си поставил за цел да а, пререже тези вериги на трафика. Отново да се върнем към цифрите. Всички тези млади момичета и жен, млади жени, е, тези 9000, които дадох за пример, ако има 5 до 20 е, експлуатиращи ги дневно, е, всички дни годишно, няма нужда да изчислявам отново. И никой не е бил санкциониран. Никой. Така че а, е, трябва да се а, е, засили борбата срещу престъпните мрежи и да се прекъсна техния бизнес модел. Също така трябва да бъдат назначени държавите членки, които не са криминализирали това, да криминализират онези, които съзнателно използват услуги, и проистичащи от трафик на хора. Е, просто е поразително как може да има някой, който участва в такива действия и не е санкциониран. Някой може да закупи фалшива чанта на улицата и да бъде санкциониран, друг може да закупи човешко същество за един час и да не бъде санкциониран. Комисията се опитва да а, насърчи култура на отговорност към жертвите 23.2 е, е, е, от директива от 2011 година а, ясно призвава държавите членки да криминализират използването, съзнателното използване на жертви на трафик. Трябва да има минимални стандарти. Това е, да имат минималните стандарти и за мен няма каквото и да било извинение тези държави членки да е, продължават да не разполагат с такъв престъпен състав. Трябва да, разпола... да се използват всички налични средства, за да се подпомогнат националните органи да прекъснат бизнес модела чрез оперативна дейност и методология и финансирането за тези дейности е от значение, за да може държавите членки да провеждат разследвания и да има по-ефективни съдебни дела и да има съвместни следователски екипи с участници от Европейския съюз и от страни извън Европейския съюз. Трафика на хора има много лица. госпожа Ханибол не случайно каза, че огромната част от трафикираните хора са момичета и жени, но има и друга една група на хора трафикирани за робски труд, на което също трябва да се сложи е, край. И имаме определени действия, е, които сме разписали и по този повод. Също времено има все повече жертви. Европейският парламент работи много ангажирано, за да, могат да, е, е, за да можем да разполагаме на европейско равнище с множество правни норми, които защитават жертвите, но въпросът е какво се случва на практика. Имат ли достъп жертвите до възможности да упражняват своите права? Работим с агенциите е, за подпомагане на държавите членки, е, за да е, се направи така, че жертвите да имат достъп е, до възможности да управляват правата си. Работим с държавите членки, включително и по Института за равнопоставеност между половете за подкрепа на жертвите. Работим с Агенцията за основните права и работим за практически насоки за сътрудничество за борба срещу трафика на деца в Европейския съюз. По някой път имаме много добри намерения, но когато имаме толкова широки вълни миграция и се опитаме да се борим за правата на жертвите, по някой път забравяме, че голяма част от жертвите, две трети от жертвите, са от Европейския съюз. Това са деца от Европейския съюз, така че всички жертви трябва да са приоритетни. Трябва да се е, дадат възможности на ниво държави членки да се идентифицират жертвите, да се провери как функционират националните и наднационалните механизми, така че ще направим проучване по темата и ще излезем с съвети към националните власти за, основ... за обучение по основните концепции е, при борбата срещу трафика на хора, защото имаме различни типове трафик на хора. Трудова експлоатация, съвременно робство, нелегално прехвърляне през граница и детски труд и прочи, и сме длъжни да използваме ясни правни определения. Разполагаме с протокола от Палермо, имаме и директивата, това са добри инструменти и от тук нататък трябва да се използват коректните термин, термини. Много държави членки са поискали разяснение по терминологията и така във връзка с искането на Европейския парламент по тази тема и по-конкретно комисията, която се занимава с външните измерения на трафика, Искаме да засилим координиран и консолидиран подход и в Европейския съюз и с трудничество с трети страни. Затова ще излезем с списък за действия, заедно и с службата за външна дейност, нещо, което поиска и Сметната палата и ще работим по дневния ред за целите за устойчиво развитие за 2030 година. Още едно предупреждение. Изглежда, че е станало модерно за една от целите за устойчиво развитие да се гледа е, с по-голямо внимание именно борбата срещу принудителния труд, обаче има три цели, е, занимаващи се с трафика на хора. 80% от жертвите, децата и жените са в една е, цел за устойчиво развитие, която няма толкова широка видимост. И за това ви призовавам да работим заедно за постигане на всичките три цели за устойчиво развитие, свързани с трафика на хора. Ще насърчим ангажираността на, на агенциите в областта на правосъдието и вътрешните работи на Европейския съюз по темата. Те подписаха съвместно становище през 2011 година и си сътрудничихме много добре с тях и бихме искали повече агенции да бъдат включени, за да има още по-широко сътрудничество. Ще работим и в контекста на ем, основната инициатива за борба срещу, траф... Е, срещу насилието ем, спрямо момичета и жени на Европейския съюз. И по отношение на ем, равнопоставеността между половете, държа да заявя, че това е важен елемент във външното измерение. Ще публикуваме проучване не само за економическите разходи, които са е, всъщност приходите, огромните приходи от трафика. Ще имаме проучване и за огромните, огромната човешка цена и огромната социална цена – и а, е, ще с, правим всичко възможно за борба срещу а, е, трафи, трафика за сексуална експлуатация. Последният ми слайд. Ще публикуваме следващия доклад за напредъка, съгласно член 20 от директивата в който държавите членки предоставят на координатора, т.е. в случая на мен, национални доклади и координаторът изготвя доклад на европейско равнище. Искам да благодаря всички държави членки, които ни предадоха националните си доклади и данни. И накрая, не на последно място, искам да спомена, че ще а, се започне европейска кампания за информираност срещу трафика на хора. А, всички е, важни групи ще бъдат е, взети предвид и ще се подкрепят е, целите за борба срещу трафика и чрез финансиране от страна на Европейския съюз. Това сме го правили вече от, от, го правим от отдавна, ще продължим. И тук виждате различните действия за борба срещу трафика, но всичките му форми трябва да разгледаме темата от гледна точка на миграцията, обежището, сигурността, предприсъединителната помощ и така нататък. Заключение 10 секунди. Най-важното е да продължим да наблюдаваме транспонирането и приложението на европейските правни норми. Много често казвам, правните норми са отлични, за което голяма заслуга има и Европейският парламент, но тези правни норми оттам нататък трябва да се прилагат. И основната задача на комисията е да осигури това. По това работим и няма да се поколебаем да предприемем всички възможни действия, за да се гарантира това приложение. Благодаря много. Благодаря за вниманието. Um, Благодаря ви. Благодаря на госпожа Василиадо, координатор на ЕСА за борбата с трафика на хора. Не можем да си позволим повече от 15 минути дебат, тъй като след това ще трябва да гласуваме, но а, а, колкото и да сме а, така, разтревожени и фрустрирани, все пак моля ви да се съобразявате с ограниченията във времето. Кристин. Благодаря ви много за тази презентация. Тя е наистина ужасяваща. Борбата, директивата за борба срещу трафика на хора трябва да се приложи във всички държави членки. Нещо, което вие споменахте и в заключението си ви. По време на дебата в Страсбург през януари комисаря Врамопол заяви, че по-настоящем комисията разглежда транспонирането на тази директива и аз призовавам за възможно най-голяма строгост и приложение за процедури за нарушение, ако това е необходимо, ако няма достатъчно добро приложение. Много е важно да има сътрудничество между държавите членки. Този тип престъпление води до натрупване на печалби за, за престъпниците от милиарди евро годишно. Изискваме стратегия на европейско равнище е, е, за периода след 2016 година. Добре да има приоритети, но е по-добре да има конкретна стратегия. Все повече се влушава трафика на хора. Е, официалните цифри всъщност подценяват действителното състояние на нещата и ни трябват сравними данни. Трябва да има ясни показатели и дефиниции. Имам три конкретни коментара. Жертвите на трафик трябва да могат да получат а, а, възможност за престой в съответната страна, дори да, не, да няма как да сътрудничат с полицията. А, и трябва да се вземе предвид и трафика на хора в контекста на трафика на мигранти. Сигурността на границите се осъществява по такъв начин, че се прехвърлят хора нелегално нещо, което води до огромни злопотреби. Бях в център за приютяване на мигранти и, всички жени, с които разговарях, които бяха влезли нелегално в Европейския съюз, бяха жертви на сексуално насилие по време на този процес. Трябва да се предприемат много строги мерки. Благодаря. Благодаря, Кристин. Госпожа Розенберг има думата. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря първо на госпожа Василиадо за много важната дейност, която върши от няколко години насам. сам и на място в държави членки и в трети страни тя е, информира за усилията на европейско равнище. Това, което ни интересува особено много и което занимава членовете на комисията по въпросите на жените. Аз съм член на тази комисия. Е, е е, е, как да направим усилията е, в тази сфера по-ефективни, тъй като имаме усещането, че всъщност не сме постигнали достатъчно. Да, естествено, нещата трябва да се свържат с изпълнението на директивата, с прилагането на практика, но същевременно би трябвало да се помисли и за не само за превентивната страна, но също и за наказанията. Обмена на информация между разузнавателните служби, между следствените органи. Престъпленията в интернет не бива да се изпускат от очи. Е, естествено, една голяма част от е, тази престъпна дейност се извършва именно чрез интернет и е, там и най-удобно се перат пари. Европейската кампания за информиране на обществеността е в нещо чудесно, но държавите членки би трябвало да е, установят контакти и добро сътрудничество и с трети страни, за да се постигне по-добър ефект. Е, трябва да е, подчертая колко важна е сексуа... сексуалната е, е, експлоатация и злоупотреба, но също и експлоатацията на е, е, е, хора в най-широкия контекст на думата е, за сексуални цели. И юноши, и деца, мъже и така нататък. Господин Вайденхоза. Да, благодаря много сърдечно Всъщност всичко, което вие представихте, заслужава много повече е, интерес, отколкото ние можем да демонстрираме е, в залата в момента. И въпросът е, е как да направим всички тези данни, за които вие говорихте и необходимостта от по-нататъчни усилия, достояние на една по-широка публика. Как оценявате всъщност закриването на Балканския път за мигранти, а и за трафик на хора? Смятате ли, че се постигна нещо осезателно в това отношение? Благодаря. Ще се опитам да бъда кратка. Госпожа Хименес. Нека първо да благодаря много сърдечно на госпожа Василиадо и да я поздравя за нейния ния кораж, за нейния ангажимент, за усилията, които полага като координатор и като човек Съгласна съм обаче, че е, сме разочаровани е, от резултатите. Все още наблюдаваме твърде много бюрокрация, твърде много пасивност е, от страна на някои държавите членки, не желание да се предоставят необходимите е, данни, е, нежелание да се разследва в някои случаи, дори бих казала не можем да си го обясним. Не, дори и полицейските служители, с които сме разговаряли, не винаги са наясно защо резултатите не са по-добри. Да, приключвам, господин председател. Жертвите би трябвало да са равноправни. Да, по отношение на правата им, по отношение на чувствата, на усещанията, но престъпленията спрямо тях не са еднакви и не, са, не могат да бъдат поставени на едно равнище. Дали са използвани като работна ръка или като за целите на сексуалната експлоатация, е, дали е упражнява на насилие срещу тях, това е друг въпрос. Да, е, господин Агивар, Лапес Агивар, благодаря на госпожа Василиада. Ние сме единни в това, че трябва да се ангажират всички сили да действаме и в сферата на наказателното право и на превенцията и да променим това, което се случва реално. Но е, за тази цел е, трябва да си дадем сметка е, за измеренията на трафика и експлоатацията на хора за сексуални цели в Европейския съюз. Може ли така да се каже да се картографират престъпленията в рамките на Европейския съюз. Знаете ли е, е, нещо по-точно? Можете ли да предоставите точни данни за е, размера, за измерението на това явление? И на второ място, добрите практики в този случай, когато става дума за борба срещу такъв вид престъпления, като трафика на а, хора, а, би трябвало да разчита най-вече на а, информация от гражданите, а, на информация от а, всевъзможни източници а, в рамките на обществото, за да а, може да се обхване явлението и борбата да бъде по-ефективна. Така че имате ли примери за добра практика от страна на държавите членки към момента? Госпожа е, Кянге е последният оратор. Благодаря, Клод. И аз е, ще се спра на няколко момента. Една много важна тема, е, която би трябвало да стои в центъра на вниманието. Много от колегите вече посочиха за това, че са необходими много а, добре подплатени а, данни, а, сигурни данни за а, измерението на а, явлението. А, освен това, а, трябва да имаме предвид, че а, е, много често трафика на хора се свързва и с е, незаконното донорство на органи. Е, много деца, много хора, които са жертва на трафика, всъщност са жертва и на подобно ни незаконни действия, което също е престъпление ние трябва да подкрепим и всички заведения, които работят именно в полза на жените, които са жертва на насилие. Трябва да обърнем внимание на центровете за първия прием на и в момента, в който жените бъдат регистрирани там, трябва да се започне с интеграционни мерки. Естествено, че нещата са свързани и с национална, регионална култура. Откъде започва, идват хората, какви са проблемите, какви са травмите, които са изживяли на място в страната на происход или по време на пътуването. Имам предвид, да кажем, и гениталното осакатяване на жени от редица страни познаваме това явление. Има и а, е, жени, които е, се обръщат към компетентните органи, а, е, търсят помощ срещу насилието. А, в Италия, да кажем, има един добър пример за това, че жените получават разрешение за работа, ако се признае действително, че са станали жертва на насилие след като са били жертва на е, нелегалния трафик. Е, тоест, е, трябва да се обърне повече внимание и на просветеността, на информирането и на културата. Да, благодаря на всички колеги. Знае, че всички се вълнуваме от тази тема и се тревожим. Ана, само една минута. В моята страна Португалия трима мъже и една жена се оказа, че са, така да се каже, движещата сила в една мрежа, която внася жени от Нигерия, внася в кавички. И тези жени са принудени да проституират без никакви защитни средства, несигурен, незащитен секс. Мрежата има връзки, разклонена е в цялата страна, във всички градове. Това е мрежа, която оперира и в Испания, в Люксембург, Франция, Италия, Сенегал, Гвинея, Бисао, не само в Португалия. Действително става дума за една огромна организирана мрежа, организирана престъпност която се занимава най-вече с трафик на хора и а, е, проституция. А, е, хората минават през Либия и стигат до европейските държави. Благодаря, Ана. Е, много ви моля а, да проявите а, още малко търпение. А, а, нали, а, Пет минути и след това започваме с гласуването, но а, Колкото и да е кратко времето, госпожо Василиадо, за 5 минути най-вероятно ще можете да се спрете на основните въпроси, които бяха зададени по време на дискусията. Да, благодаря ви, ще бъда кратка. Е, ще се опитам да обобщя е, коментарите, които направихте. Данните. Данните, естествено, се събират от държавите членки. Е, и държавите членки ги предоставят на нас. Европол и други организации направиха оценка на базата на тези данни. Това което все още не е достатъчно, е идентификацията на жертвите, включително по отношение на е, трудова експлоатация, сексуал, сексуална злоупотреба и така нататък, и други престъпления директивата за е, издаване на разрешение за пребиваване във връзка с е, жертвите на е, трафика на хора е, все още не се използва е, и не се прилага в пълна степен. Защото в директивата са предвидени различни мерки за подпомагане на хората, които са станали жертва на трафик на хора. Би трябвало е, да започнем с прилагането на законодателството. Самото законодателство е добро посетихме много пъти е, различни държави членки. Бяхме и в е, Румъния три пъти, и в Гърция, и в други държави членки. Е, използват служителите на място и базата данни на Европол, въвеждат данни в общата система Изключително важно е да обединим усилията си, естествено, и в доклада за напредъка ще намерите повече данни и за добрите практики в държавите членки и за събирането на информация от всевъзможни източници в рамките на обществото. И накрая, изключително важно е да събудим повече е, съзнание и повече тревога сред обществото, е, т.е. да подадем и повече информация за това, което се случва е, на гражданите. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Василиадо. Е, уверявам ви още веднъж, че ние много-много високо ценим работата, която вършите и очакваме е, с интерес е, доклада за напредъка. Благодаря, колеги. А сега преминаваме към електронното гласуване. Готови ли сте? Моника, ти си готова от около 10 минути. Аз не се обръщам към теб, обръщам се към а, другите хора в дъното на залата. И така, започваме. Става дума за доклада относно изпълнението на директивата за Европейската заповед за защита. Докладчици са Сорая Пости и Тереза Хименес Бесерил. Сорая отсъства. Тереза, искаш ли да кажеш няколко думи? Ще се опитам да говоря много накратко. Искам само да благодаря да благодаря на докладчиците в Сянка. Работихме в дух на сътрудничество. Общо взето бяхме на една и съща вълна. Става дума за жертви, за хора, които страдат. Чухме току-що колко хора стават жертви на трафик на хора. В крайна сметка разликата между жертвите не е голяма. Те винаги са жертви. Искам да благодаря на секретарията за отличната работа. И ми остава само да изтъкна, че тази директива беше свързана с много очаквания в началото, но тя се превърна в един голям провал. Защото тези заповеди не се прилагат. Идеята беше да защитим жертвите. Защита, поне по силата на тази директива, до сега нямаше. Толкова малко е направено, че си заслужава наистина да кажем, че директивата се превърна в едно фиаско. Трябва да направим така, да променим текста така, че полицията, съдите и всички заинтересовани лица да знаят, че тази заповед съществува и мисля, че с настоящия вод днес ще изпратим ясен сигнал към комисията. Естествено имаме нужда и от статистика, всички трябва да знаем какво се случва. Благодаря на всички за положените усилия. Благодаря и така. Компромисно изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 57. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 58. То не се подлага на гласуване. Извинявам се. Девето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Десето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 68. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 69. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 72. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 74. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 80-то. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 82. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 84. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 11. Компромисно изменение. Начало на гласуването.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 13-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 99. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 14-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 102. Начало на гласуването. Край на гласуването. 102 и 103 заедно. Благодаря, че ми напомняш. Гласуването продължава. Край на гласуването. Отхвърлят се. 15-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 16-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 114. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 17-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 18-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 19-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 123. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 124. Начало на гласуването и 125. Между другото, идентични са. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 126. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 127. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 128. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 129. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20. Компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 132 и 133 идентични начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 134 и 135 идентични начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 136 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 137 и 138 идентични начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 139. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 21. Компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 144. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 145. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 146. Начало на гласуването. Не, 146 всъщност отпада. 147 гласуваме сега. Начало на гласуване. 147. Всички ли гласуваха по 147? Гласуването приключи. Приема се. 149. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 151. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 22 компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуване. Приема се. 23-то компромисно изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 162 и 163 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се 165, 165, начало на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. 167, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 168, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 24-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 25-то компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 173. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 174. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 175. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 176. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 177 и 178 идентични. Начало на гласуването. И 179. И трите са идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 180 и 181 идентични. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърлят се. 182 начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. 183 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се позоваванията първо изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 3. Начало на гласуването. Има коментари извън микрофон, за съжаление. Записвайте си и по-късно ми кажете. Изменение 4. Нека да приключим сега по изменение 3. Край на гласуването по изменение 3. Все още сме на изменение 3. Гласуването приключи. Отхвърля се. Сега изменение 4. Начало на гласуването. Винаги имаме нужда от малко интерес. Изменение 5. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се преамбилните точки, съображенията, изменение 7. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се изменение 8. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първо компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 14. Не, всъщност на изменение 14. Начало на гласуването и край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 15 сега, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 18, начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се изменение 19, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 20, то начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Второ компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Четвърто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се пето компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се шесто компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 44. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се 45. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 47. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Седмо компромисно изменение. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се изменение 50. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 52 начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. И сега окончателното гласуване по електронен път начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 54 гласа за, 6 против, 1 въздържал се. Поздравления за госпожа Бесерил и за госпожа Пост. Така приключихме с гласуването. Нашето заседание ще поднови своята работа в 2.30. Ще имаме международно заседание на